съответствие с Кодекса за поведение на депутатите в областта на финансовите интереси, конфликта интереси, на 5 април реших да посоча госпожа Данута Хюбнер, госпожа Мади Делово, господин Саят Карим, господин Жан-Мари Кавада, господин Иржи Масталка, като членове на консултативния комитет за поведението на депутатите, също така посочвам на Хайди Лауда Ферара и господин Анеманс като заместник членове на консултативния комитет.